Колеги, нека да започнем работа. Anche perché dobbiamo rispettare l'orario. Имаме дневен ред. Освен това и госпожа комисаря трябва да дойде, трябва да се спазват записаните часове. Има и заседание на координаторите, затова моля ви, хайде да започнем веднага. И така, започваме Гарантита на традуционни тутеле лингве. Имаме превод на всички езици, изключение на литовски. Il... Se non ci sono, se non c'è l'inter... Ако всички са съгласни, дневния ред е прият. И преминаваме към първата точка от дневния ред. Става дума за трета и четвърта точка от дневния ред. Става дума за финансов надзор и пазарите на финансови инструменти. Сега ще дам веднага думата на господин Крамер. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Изготвих е, това становище до комисията и искам е, в рамките на няколко минути да ви изложа е, защо направих това. Знаете, че тази директива за пазарите на финансови инструменти играе ключова роля за намаляване на риска и особено на системния риск. Този риск е тясно свързан с дейността на финансовите пазари в техен ущърп. И нашата комисия трябва да бъде по-прецизна и по-твърда по някои аспекти. Също така искаме да изтъкнем, да добавим някои елементи, които не са включени в доклада на комисията. На първо място, изключенията. Трябва точно да се посочи кой не е обхванат от разпоредбите на тази директива, доколко могат да се сключват договори от някои институции, които не са банки. И смятам, че предприятията, които имат дейност различна от финансовите транзакции, не трябва да бъдат в, включени в приложното поле на тези директива. Защото а, тези предприятия, тези учреждения обикновенно използват а, деривати, а, за да се а, гарантират цените, да покрият рисковете си. А, и не участват на първичните пазари, а интересите са им свързани само с складовите наличности, които ще бъдат реализирани на по-късен етап. Тоест става дума за предприятия или авиокомпании, които искат по този начин да избегнат рисковете, свързани с курсовите промени. Именно поради тази причина в моя доклад, в моето становище ясно посочвам, че според нас, съгласно преамбилна точка 8, ние казваме, че тези нефинансови учреждения, които имат като странична дейност включване на договори на финансови пазари, трябва да представляват изключение по е, директивата ДПФИ. На второ място е, ограниченията свързани с позициите. Е, тук също се налага различен подход от този към банките. Знаете, че основната дейност на банките са финансовите транзакции, те прилагат други пруденциални правила. И трябва да е ясно, че когато се осъществява пруденциален контрол а, на рисковете, които поемат банките, трябва да се отчитат и а, граничните позиции на банките. Но а, това е против поемането на риска. И има прекалено големи препятствия пред някои от предприятията. А, когато се налага децентрализация в името на конкурентоспособността, трябва да бъдем особено предпазливи, а, защото някои малки фирми могат да се откажат от а, сериозни дейности или да ги прехвърлят на банките. И смятам, че а, за тях също не би трябвало да се прилагат механизмите, предвидени в директивата. Управление на позиции така трябва да бъде формулирано правилото. Освен това, срочните договори, при които става дума за физическа доставка, не се отчитат само разликите в цените, когато искате физически да придобиете някакви стоки, тези предприятия също трябва да бъдат изключени от приложното поле на ДПФИ. В изл... Ние ясно посочваме в текста тази ситуация – енергийните предприятия, тези, които действат в сферата на енергетиката, те не са банки, не могат да бъдат третирани, приравнявани на банките. Няма предприятия, които от, са от този тип и които наистина, при които съществува системен риск. И ако някой поемат риск или съществуват загуби, те са елиминирани автоматически от пазара. Наистина, подобни е, предприятия силно се различават от банките. В САЩ, например, има такъв прецедент. Имам предвид е, най-крупния фалит Енрон, е, загубила десетки милиарди долара – а основната и дейност в никакъв случай не е била финансови транзакции. А при банките, разбира се, трябва да има пруденциален контрол, изключително строг при това. Съвсем ясно посочваме, че според нас не е уместно да се предвидят подобни разпоредби, които да са в сила за подобни предприятия или учреждения, които не са банки. Надявам се, че колегите ще подкрепят нашия подход и ако става дума за становище, не за доклад, и има смисъл от това становище, само ако е широко подкрепено. Не сме внесли изменения, смятайки, че не е необходимо, но по време на а, дискусията можем да обсъдим и този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Калвин. Uh, Благодаря. his, uh, uh... Благодаря на господин uh, Крамер за неговия доклад, за бележките, като докладчи сянка за групата на социалистите. Бих искал аз да кажа няколко неща. Напълно съм съгласен, че становището нашата комисия, комисията по енергетиката, трябва да бъде най-вече за нефинансовите дружества, защото финансовите дружества ще бъдат основната тематика, с която ще се занимае и ЕКОН, както и другите комисии които ще излязат с текст по предложението на Европейската комисия. Искам сега да се върна на нашата работа по директивата за извънборзовите деривати и най-вече за енергийните продукти. Обсъждали сме вече тези въпроси и съм съгласен, че за нефинансови дружества търговията с такива инструменти е нещо нормално и те не представляват системен риск или поне е минимална възможността за възникване на такъв риск при нефинансовите дружества. В същото време обаче, когато говорим за финансовите инструменти, които те използват, трябва да не забравяме, че там имаме две страни. От една страна имате едно дружество, което използва финансови инструменти, от друга страна имате съответния партньор на тази фирма, който купува или продава финансовите инструменти. Така че може да има натрупване на такива инструменти и натрупване на риск от там. Не от гледна точка на нефинансовото дружество, а от гледна точка на техния партньор или контрагент. Трябва много да внимаваме, когато правим изключения или пък включваме определени дружества. В един от другите регламенти сме се занимали с енергийните пазари и за това мисля, че когато говорим а, за ДПФИ, а, нещата са много по-хоризонтални. Отново внимателно трябва да видим какво вече е покрито и дали отново трябва да се занимаваме с него. Предложението ми би било да погледнем ДПФИ като хоризонтални законодателни актове и не трябва да изключваме това, което, за което говорим и да отговарят, разбира се, на текстовете за енергийните продукти. Позициите на фирмите, да, трябва да ги има, но трябва да улесним нещата, най-вече за нефинансовите дружества. Такъв тип финансови инструменти може би са нещо нормално за тях, намалява се риска, но ни трябва и текст, който да не дава възможност за натрупване на рискове при такъв тип операции и от гледна точка на нефинансовите дружества и от гледна точка на техните партньори. С удоволствие ще работя с господин Крамер по този въпрос и ми се иска да постигнем и компромис по това становище. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Давам думата на колегата Ройл. Благодаря и аз искам да благодаря на колегата за доклада. Мисля, че съдържанието му по принцип е вярно. Подходът е правилен, голямата част от аргументите наистина са изключително важни. Не трябва да говорим наистина по цялата директива, а да говорим за това, за което отговаряме ние. В случая енергетиката мисля, че е ясно, че търговията с енергийни продукти не е по никакъв начин релевантна към системните рискове, защото само част от а, тази търговия е включена и имаме продукт като електричеството, което стои зад тези продукти и при него няма такива големи спекулации. Хубаво обаче е да свалим до минимум риска за спекулация на тези пазари. Точно такива разпоредби трябва да разпишем. Има и допълнителни дейности, които се водят по ДПФИ 2, така че трябва да разгледаме добре дефинициите, да видим какво ще бъде въздействието върху малките или средно големите оператори в сектора. В случая аз конкретно мисля за Германия, за микрооператорите. Хубаво е да не им пречим да имат достъп до капитали, да не Съгласен съм с господин Калфин, що се отнася до дериватите, защото конкретно сме описали ситуацията, която съществува по отношение на дериватите и в текста сме се занимали с това какво ще правим с тях. Съгласен съм с господин Калфин. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Господин Бутикофер. А, скуда. Не, извинете, казва председателката. Ако ми позволите, само един допълнителен въпрос по сертификатите и класификацията. Малко ми е трудно да разбера как това ще стане. Господин Бутиков сега има думата. Танга, благодаря много, госпожо председател. Аз също искам да благодаря специално на господин Крамер за извършеното от него. Мисля, че по същество всички сме съгласни с това становище. Важното е да се предпази реалната економика от прекалено спекулативни сделки. Прекалено спекулативни делки, сделки казвам защо. Можем да си зададем въпрос дали това покриване обхваща и спекулативните сделки такъв случай бихме казали, че това е в интерес на реалната економика. И тази разлика трябва да бъде подчертана. Няма да се спираме на философските въпроси, дали финансовите пазари могат или не да играят роля. Те трябва да играят роля, но тя не трябва да бъде разрушаваща. Така че въпросът с изключенията, за да се избегнат прекомерно спекулативните сделки, стои. Не знам дали всички сме на едно и също мнение по собствените средства. Не мисля, че трябва да бъдат изключени предприятия, доколкото съм разбрал, господин Крамер, разбира се, дали подобни предприятия трябва да бъдат изключени, ако не надхвърля тяхната дейност подобни транзакции над 49%. Но ако се каже, че Und, uh, sehen, ob wir nicht... uh, да не, дали е над 50% на дейност uh, може да бъде включена или не е в групата на останалите предприятия. Добре е, е да се даде а, едно определение на excessive speculation. Това би било наистина важно за реалната економика. А, да има по-ясна дефиниция, по-ясно определение а, в а, този текст. Да, мога да се спра и на други детайли аспекти тук, но няма да го направя. Може би бихме могли прагматично да обсъдим нещата на двустранна основа, господин Крамер. И това със сигурност ще ни позволи да напреднем. По отношение на ограничените позиции, Бих искал да кажа, ми, това беше вече казано от мен, че споделям казаното от господин Крамер. Не трябва да се налагат такива а, граници, за да се а, попречи на интелигентно покриване на пазарите на суровини. А, сега, хеджирането също трябва да бъде а, прецизно определено, но това също можем да обсъдим заедно с господин Крамер. и задълбочено ще си сътруднича с него. Благодаря. Сега колегата Ланген. Äh, Благодаря. Аз започваме дебата сега. И затова е хубаво да опишем и контекста. Европейската комисия премахна изключението за търговията с суровини и извън борсовите деривати, както и информацията, която се предоставя в зависимост от банката, която извършва плащанията, показва, че само част от тези 7,5 милиарда, само 3,2 милиарда са от суровини. Дериватите, т.е. Те са най- най-назад, що се отнася до балансирането на финансовите пазари. Не говорим само за суровините, говорим и за земеделските суровини. И там трябва да се прекрати спекулацията. Увеличаващото се население на света има нужда от повече храна, така че трябва да подходим реалистично. Смятам, че предложението господин Крамер е добро в общи линии. Няма нужда да се налагат допълнителни лимити на позициите, което отговаря на това, което е, одобрихме за ЕМИР. Клиринга е задължителен само над определени прагове. Е, 30 дни. Иначе двустранните ще имат допълнителни е, така че предложението може да послужи за основа за търговията в момента. Погледнах предложението на колегата съвсем а, подробно. Общите насоки напълно съм съгласен, но може би по регламента трябва да се внимателно да се подходи подкрепям това, но, но, но нали, запазвам си правото по-нататък да се изкажа отново и да променя становището си. Благодаря. Никой друг не се е записал, казва председателката. Ако никой не иска да се изкаже, давам думата на представителя на комисията. Имате думата. Фернандес. Господин Фернандес. Yes. So, Uh, uh, good, afternoon. I'm from DG Добър ден, аз съм от Генерална дирекция Пазари. Аз се занимавам с предложението по МИФИТ и МИФИР. Нашето становище е същото като на Европейския парламент. Опитваме се да постигнем баланс между това да покрием всички дружества, а в същото време да оставим място и за изключения, за реалната економика. и търговските дружества, които използват финансовите пазари като инструменти за хеджинг. Това е основната ми цел и при изготвянето на текстовете за изключенията. Ще кажа няколко думи по конкретни въпроси, границите на позициите или ограниченията по позициите. Не искаме да осложняваме хеджирането на търговския риск за дружествата. Затова казваме, че търговските дружества ще се а, възползват от определени плюсове, определени допълнителни стимули, ако спазват горните граници за хеджиране. Така че сме на една и съща вълна. Благодаря. Сега давам думата на господин Крамер, който ще даде заключителните си думи. Само един въпрос за въглеродните емисии. Може ли да кажете нещо за него? Аз може би да се изкажа от името на комисията и от името на Генерална дирекция Климат. Ние общо взето бихме искали да е, подчертаем, че емисионните е, квоти като пазарен инструмент е, се прилагат единствено като форма на надзор, на наблюдение на пазара. Както спот, така и по отношение на дериватите, които по сега действащата директива за финансовите инструменти са е, квалифицирани именно като, като такива, като финансови инструменти. Това след е, широк анализ и с широко допитване до заинтересованите страни. Отново обаче подчертавам, че мярката е приета единствено за целите на наблюдението на пазара. Грация. Прего, колега Крамер. Благодаря, колега Крамер. Радвам се, радвам се, че всички са съгласни. Поне това разбрах от изказалите се колеги. До момента на гласуване ще се постараем чрез изменения да постигнем консенсус и широка подкрепа. Има един важен елемент, който е ясен. Не трябва да се надценяваме, не трябва да надценяваме надзорната дейност. Много тежка конотация има думата спекулация. Всъщност всички спекулират. И всъщност ние изграждаме една представа за бъдещето и действаме, за да се осъществи тя. Това също е вид спекулация. Е, но какво означава прекомерна спекулация Трудно е наистина да се определи това. Ние не сме в детската градина. Трябва да се види и какво е теглото на риска и резултата и усилията инвестирани в този риск и съответната печалба. Така че аз винаги съм притеснен, когато се говори за реална економика, да се включват тук и много банкови елементи. Господин Бутиков, по отношение на изключенията и комисията се изказа по този въпрос, мисля, че ни подкрепя. Трябва да изчистим нещата, да бъдат те ясни в това становище, кое представлява основна дейност, кое е допълнителна. И това, което вие споменахте, понякога се създават групи от предприятия, за да се избегне големия риск. Може би това наистина е немско явление, но това, което аз исках да запиша в моя а, текст, а, тези, а, тази група предприятия да не попадат в а, приложното поле на директивата. А, не става дума а, за... Да, има риск, който вие споменахте, някои банки да създадат клонове или филиали, обединяващи подобни предприятия, така че да не се прилага за тях директивата. Но смятам, че в близките дни наистина ще седнем заедно и ще разгледаме различните предложения, които бяха внесени тук. Сега, по отношение на емисиите, на въглеродните емисии, Разбирам какъв е риска от спекулации. Този пазар не е истински пазар. Той е създаден политически, но има субекти на този пазар. Някои имат спекулативни намерения. Така че да се повишат цените. Е, мисля, че ревизирането така да бъде е, направено, че да не се призовават да участие на този пазар е, спекулантите. Благодаря ви. Благодаря. Изчерпахме трета и четвърта точка от дневния ред. Искам... Euh, Госпожо председател, нека да направя няколко кратки бележки. Моля да ме извини господин Крамер, както и другите колеги. Закъснях и не можах да изслушам всички, но така или иначе малко ме озадачи изказването на председателката на комисията, която каза, че а, подкрепя тази насока, а, която е изложена в това становище а, и се спомена тук за изключение на нефинансовите предприятия. Аз а, съм докладчик в Сянка по тази директива в економическата комисия и там а, обсъжданията, дебата е в съвсем друга насока. Напротив, ние смятаме, че изключенията трябва да бъдат минимални. А, трябва повече светлина за а, дейности, които общо взето се извършват в сянка. А от а, срещата на Г-20 в Питсбърг цивилизования свят трябва да а, внесе правила във всички сектори, които не са а, регулирани а, подходящо. Да, винаги може да се каже, че финансови а, предприятия, които като вторична дейност имат подобна дейност и не става дума там за системен риск, но контрагентите на тези финансови учреждения участ... става дума за инвестиционни банки и други подобни. Е, така че трябва е, да вземем решение, да е, не попадне в капана на стотиците лобисти, които искат да превземат парламента. Ние сме тук за силно спекулативни пазари. Те се нуждаят от правила, от регулиране, от прозрачност. И и е, не е, и да се осигури регулиран тези пазари. Поне е, това е нашата гледна точка, нашия подход. Така че призовавам колегите добре да обмислят е ситуацията преди да вземат решение за предоставяне на изключения. Е, Аз мислих, че дискусиите вече са приключили, но ето какво се получава. Извиняйте, аз съжалявам, че така се получава, но много от аргументите, които бяха изтъкнати тук, бяха коментирани. Аз до голяма степен не съм съгласен с тук, що казаното прочие. Ние говорим за инструменти, деривати, които са типови. тоест, пласират се извън регулираните пазари и представят двустранни споразумения което означава, че по-голямата част от тази търговия не е спекулативна. Става въпрос фактически за е, специфично изпълнение на, на договора. Тоест за доставка. И ние не можем да нарушаваме е, е, един класически стопански оборот, при това толкова разнообразен, толкова широк, като го принуждаваме е, да се отказва от е, тази търговия на типови инструменти извън регулираните пазари. Разликата трябва да се прави и е сериозна. И според мен е, дебата в рамките на Комисията за економическата политика е тръгнала в неправилната посока. Ние пораждаме нежелателни странични ефекти в опитите си да регулираме всичко. Аз не говоря за за банките. Аз поначало не бих се противопоставял на, на подобна нагласа, но нека държим сметка за реалната практика, за реалния свят. Господин Гьобелс не е съгласен очевидно с току-що, току казаното. Но, а, във всеки случай, а, казва председателката, а, ще имаме нови възможности. Крайният срок за изменение и допълнение е 3 май. От там нататък ще продължи нашата работа. Следващата точка от дневния ред, 5, 6 и 7, всъщност точки, ще разгледаме заедно. По всички тези въпроси е, докладчик беше госпожа Тоя. Те са свързани с европейските фондове, Кохезионния фонд, е, фонда за развитие на селските райони. И така колегата Тоя има думата. Президенте. Е. Благодаря. Ако колегите ако колегите са съгласни, съвсем кратко и общо ще говоря, като кажа по нещо за всеки един от тях, защото и дискусията ще ни е обща. Е, бяха представени предложения за становища по всеки един от тях. Има и изменения по всеки един от тях. Но аз ще говоря общо. Нещо, което искам да кажа за рамката къде се намират всички тези структурни фондове. Новите, финан... новата финансова перспектива е ка... рамката и многогодишната финансова рамка. Там се определят ресурсите, които ще се заделят, става дума за 2014-2020 и в тази рамка се вписва цялата политика по сближаването. Това е основния стълб за интервенции. Предложението на Европейската комисия се говори за 376 милиарда за всичките тези политики по сближаването, които са 36-37% от европейския бюджет. Така че след ОСП кохезионната политика се превръща в е, една от най-основните европейски политики. Se vogliamo anche, diciamo, non solo in termini quantitativi, ma... Не само количествено трябва да говорим, а трябва да говорим и за целите. Затова ще кажа няколко общи думи и след това ще говоря по-подробно за работата на нашата комисия тук. Първо, колко важни е, са тези теми за нашата комисия. Кохезионната политика, която идва, за да има едно преразпределение, да се дадат възможности поравно на всички територии, като се подават равни ресурси. А, каква е целта на цялото това преразпределение? Идеята е да има последователни интервенции, и целта е, разбира се, да има по-голям растеж и създаване на работни места. Това е общата ни визия по политиката за сближаването, което е двигателя за растежа и мисля, че това е ясно за всички. Целта работни места и растеж е основната цел. И е, всички останали политики всъщност допринасят за постигането на тази цел. Затова е много важно нашата комисия внимателно да разгледа текстовете, да направи своите предложения за изменения, за да използва тази политика за постигане на общите цели, които искаме да постигнем. В рамките на тази политика Европейската комисия излязла с конкретни текстове. Имаме един общ регламент. Е, това е първата от нашите три точки. След това имаме конкретните фондове, които са свързани е, с конкретни теми и в цялостност те са кохезионната политика. И така, общия регламент повдига един е, въпрос. Защо? Защото това е един регламент, който се опитва да включи в себе си нещо валидно за всички фондове. Сега ще ви ги припомня. Европейския фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морското дело и рибарството, той е нов, и след това Кохезионния фонд, извинете, Европейския фонд за регионално развитие и така нататък. По всеки един от тях е моделен законодателен акт, който ще бъде прият по законодател, обикновената законодателна процедура, т.е. съвместното вземане на решения. А общия регламент, който е като рамка за всички тези фондове, е един регламент, който веднага повдига институционални проблеми не е ясно дали това ще бъде регламент, който ще бъде прилаган с делегирани, делегирани актове, или пък, както иска Европейския парламент, иска го и председателството на парламента, и регионалната ни комисия, както и различни други инстанции, този общ регламент, където има обща стратегическа рамка и общи разпоредби, не трябва да бъде прият с много активното участие на Европейския парламент. Т.е. съвместно вземане на решение. Сега това е не е само пред нас като проблем. Председателския съвет, Комисията по регионално развитие трябва да се занимават с този въпрос, но и ние би трябвало, обсъждайки тези теми, да подчертаем този аспект, защото решенията които ще се вземат за общия регламент и за общата стратегическа референтна рамка, трябва да бъдат обсъдени внимателно. И след това ще влезем и по същество, компетентностите на нашата комисия, онова, което е в обща стратегическа рамка или в общия регламент, ще бъде разгледано от гледна точка на, интерес, на въпросите, които заинтересуват нашата комисия. След това и е Комисията по регионално развитие също се занимае с този въпрос. Така. Въпрос е общ, но засяга и нас. Общият регламент е изключително важен. Точно защото от гледна точка на Европейската комисия е направено на усилие за промяна. Да се създаде една обща рамка – нещо като общи правила, които да се спазват от всички фондове, за да може да се възползваме максимално от политиката по сближаването, за да не се разбиват нещата по отделни процедури, различни правила за различните фондове. Не, да има една синергия, за да може да се извлекат максимални ползи от всичките тези фондове, които са в рамките на кохезионната политика. Основните характеристики на новата програма, на новия регламент, който засяга всички фондове, е опростяването и свиването на целите до определен брой по-фокусирани цели. Последното дава възможност да се заделят достатъчно средства за определените цели и да се постигнат по този начин по-ясни резултати. След това условността, нещо изключително важно, тук ще се използва повече. Опитваме се да една стратегическа институционална рамка за всички фондове, за да може да има хармонизация, хомогенизация на изпълнението. Различните процедури за контрол ще бъдат унифицирани също. нещата да станат по-сходни за постигане на съответните цели. Още нещо ново въведено в този регламент, една силна страна, е партньорството. Това са едни договори за партньорство, които се опитват да бъдат най-добрия начин за сътрудничество на националното ниво, регионалното ниво с европейското Дава се възможност за равенство на половете, управлението на всички нива. Всичко много положително, което се съдържа в стратегическата рамка. И ако не бъде одобрено по процедура съвместно вземане на решение, е, трябва да бъде ясно отразено в нашата позиция. Та, този общ регламент се опитва да, изв... да се извлече максимална полза от концентрирането на целите. Имаме 11 цели, които може би ще бъдат свити още повече. И най-общо те са 11, казах. Девети член записва тях 6-7 от тези 11 всъщност са свързани и с нашата комисия. Иноваторството, достъпа до технологии, конкурентоспособност на МСП, преход към нисковъглеродна економика и така нататък. Та голяма част от тези цели, които са части от стратегията Европа през 20-та година, попадат и е, в правомощията на нашата комисия. Условността, това също ни интересува. Започна дебат по въпроса, няма консенсус. Позицията на комисията иска екс-анте условия, т.е. те да бъдат поставени още преди да бъдат одобрени фондовете и експокст условия, т.е. на ниво отпускане на средства при прехвърлянето на тази средства да има средства, които да се задържат, да не се преведат, преди да бъдат удовлетворени всички тези условия експост. Има съответни комисии, които много държат на това и мисля, че и ние ще бъдем на това становище. Много често обаче експост условията наказват онези, които не винаги са пряко отговорни. А други носят отговорността, а те не биват по никакъв начин наказани. Това беше най-общо по първия регламент. Сега вече по-конкретно по нашите правомощия, какво ни интересува в този регламент. Например, тези 11 цели, ние можем да ги модифицираме можем да участваме по тях. Друго нещо, което ни интересува, е нещо, което е неразрешено. Връзката между кохезионната политика, това, което е описано в тези общ регламент по въпроса и онези проекти, които са свързани с тези цели – ако една от целите на кохезионната политика са научните изследвания и иновациите, нека да видим тогава каква ще е връзката между финансирането на проекти по тези теми и онези, които по други програми отново се а, водят към същите цели. Хоризонт, Косме, Стратегия Европа 20 година и Connecting Europe. Важно е да се чуе дебат в нашата комисия по въпроса. Нека да видим какво мисли Европейската комисия. Различни комисари говориха пред нас и казаха, че се пише един работен документ, за да се види как ще се изчистят връзките, синергията между отделните фондове. Ние смятаме, че структурните фондове, чиято цел е растежът и работните места, могат да върват ръка в ръка с иновативните фондове, и фондовете, които искат да подсилят нашите предприятия в сферата на новациите. Но нека да видим как се изграждат тези синергии. Да няма загуба на ресурси, да има координация и прозрачност, както и ефективното ползване на хоризонт, козме и структурните фондове. още нещо, по което може би няма да правим изменения, но може да изразим своето становище и то е този фонд да бъде одобрен посредством, не посредством делегирани актове, а посредством обикновената законодателна процедура, тъй като е, това е, съдържа много, много въпроси. Не дава само общи насоки, а говори за ключови действия, които водят към основни цели, говори за условия, говори за партньорство, процедури, които са свързани с законодателните ни задачи, така че не можем да приемем това да мине по една процедура, която е друго естество. Втория регламент, малко по-бързо ще говоря, е свързан с Фонда за регионално развитие. Голямата част от написаното в общия регламент е прехвърлено тук, но с повече детайли, говори се по същество, говори се за проблемите на регионите, които дава средства този фонд. Целите тук от 11, тези, които бяха общите, тук стават в предложението на комисията 5. Научни изследвания, климатичните изменения, подкрепа за МСП, услуги от общ интерес, инфраструктура за далекосъобщения, градско развитие, здравоопазване и отново виждате едно сгъстяване на целите ви. Да, има едно такова сгъстяване, концентрация, което показва, че и проектите ще бъдат конкретно насочени към определени сфери. Но Комисията по регионалните по регионално развитие получава доста становища от националните власти, пък и ние сме го получили, а, показва, че националните власти като че ли смятат, че се изключват пък по този начин много райони, защото целите тук са прекалено конкретни. Има региони, които са в не толкова благодетелствена позиция и те биват ощетени. Например, като така конкретно се изписват целите. Примерно казва, с 80% средства трябва да отидат в ВИ и 20 от тези 80 примерно да отидат за нещо друго. Тоест, записването на конкретни проценти най-малко 80, най-малко 20, друга да е 50 и така нататък, е, е прекомерно като детайлизация и това не взема предвид конкретните региони. Няма достатъчна балансираност е, по този начин, защото всеки регион е индивидуален и хората в отделните региони трябва да могат в рамките на една обща общ план, обща структура, обща рамка, да посочат как да разходват средствата те, в зависимост от района си. Трябва да има автономни решения, което върви против концентрирането на целите. Така че трябва да въведем по-голяма гъвкавост и така, по- голяма общност, по-общо изказване на тези цели, извинете. Всеки район има съответни добри страни и трябва да развиват тях. Сега по отношение на МСП. В целите се говори най-вече за МСП. Да, те са наш приоритет, но трябва да кажем, че и кластерите могат да бъдат насърчавани и да речем, ако в един клъстър има по-голяма фирма, която не е малко и средно предприятие, те също може да очаква. Така че ние, когато говорим прекалено много за малките и средни предприятия, като че ли изключваме и много малките, и много големите. Проектите трябва да бъдат по-интегрирани и мисля, че нашата комисия може да помогне за това. Още едно изменение, с което аз съм излязла по отношение на този регламент е въвеждането на един етикет от лично качество. Става дума отново за същия фонд за регионално развитие. Когато имаме отлични резултати е, по определени проекти, става така, че има отлични проекти, комисията казва, те са прекрасни, но парите свършват. И затова си мисля, че е хубаво при местните власти след това да подкрепят тези проекти, за които вече са свършили средствата. Има валидирани проекти, които не са пък финансирани. Не може ли те да участват отново? Ако те бъдат маркирани с такъв отличен знак, който показва качеството на проекта, те могат да получат средства по друг фонд. Още нещо. Новаторството при обществените поръчки може и доста по-общи проекти да се включат в този регламент. Сега третия регламент е свързан с Кохизионния фонд. Там има по-малко участие на нашата комисия. По другите два, като че ли можем повече да участваме, но аз смятам, че по този фонд трябва да се даде важност на енергийната ефективност и инвестициите в нея, както и публичната инфраструктура. Трябва отново да въведем, според мен, разбира се, ако сте съгласни след дебата, да въведем и жилищното строителство, този фонд да може да заделя средства и за жилищно строителство, на сграден фонд, който се ползва за жилищни цели по стратегията 2020 и за постигане на нашите цели 20-20-20. Има много ясни инвестиции, които трябва да отидат за подобряване на жилищния фонд, и можем да зададем тук ясни стандарти в този регламент, за да може и тази политика да ги финансира. Това са трите регламента. По-общия, за който казах, който е нормативен, интересува ни нас и след това регионалния и кохезионния фонд, където най-вече енергийната ефективност ни засяга. Това беше моето изказване. Знам, че е огромна темата. Малко по-подробно говорих, може би не бях много конкретна. И е хубаво в бъдеще да обсъдим всичко. Сега нямах време, затова малко говорих по-общо е, това е. Приключвам. Искам само да кажа нещо процедурно. Ние сме насочили вниманието си към него. Трябва да го подкрепим този въпрос. Става дума за това, че нашата комисия е много важна за тези фондове. Тези фондове е, искат да доведат един, до, до един баланс между регионите и за това в финансовата перспектива това трябва да бъде ясно изразено. Трябва да се създадат работни места и растеж в благодаря, госпожо Тоя. Господин Патричело. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. С голямо внимание прочетох предложенията на Европейската комисия и проекто становището на госпожа Тоя. Поздравяваме за отличната работа, която е свършила и за много изчерпателното изложение. Всички ние осъзнаваме значимостта на структурните фондове. Те позволяват да се осъществяват целите на Европейския е, съюз, особено в е, условията на економическа криза. Наистина трябва да е, се работи синергично, за да бъдем ефективни по отношение на ресурса, така че да се упростяват инструментите и да бъдем обърнати предимно към резултатите. Именно за това поздравявам отново госпожа Тоя за тази работа, която е свържала. вързването на финансовите инструменти, структурните фондове, като те се адаптират към другите инструменти. Така както беше подчертано това от докладчика, изключително важно е да разполагаме онлайн с предложенията, които са осъществими, за които обаче няма достатъчно ресурс. Регионите в рамките на оперативните програми могат да внасят проекти, които е, имат е, значение за економическия растеж. Смятам, е, че трябва да гледаме напред в бъдещето, да постигаме отлични резултати и да обвързваме регионалните е, проекти, създаването на кластъри, така че е, да се засилва потенциала, иновационния и научно-изследователския потенциал на регионите. Изключително важно е, е центровете за изследователска е, дейност, научните и технологични паркове да се развиват. така че новите предприятия, които работят в тази сфера, да разполагат с по-добри възможности. Трябва да се работи по посока на специализирано обучение на е, кадри, е, формирането на кадри, като се стимулира и мобилността на е, изследователите, на научните работници. Трябва да се използват различните финансови инструменти, така че да се създават нови предприятия с висока научна стойност. Смятам, че можем да приемем едно становище, което върви в посоката, начертана от докладчика, и да го внесем в комисия Реги. Благодаря, господин Патричено. Нямаме други докладчици в сянка, така че сега ще дам думата на другите колеги. С молба да се ограничите във времето за изказване, защото имаме само 17 минути е, до пристигането на госпожа комисаря. Тоест 3 минути има за всеки господин Вел Нистел Рой. Yeah, I totally agree. Напълно съм съгласен с казаното от последния оратор за нещата, които каза госпожа Тоя. Нека каже няколко думи. Тази обща стратегическа рамка. Не е приемливо за Европейския парламент да получава сега тази обща рамка и говорейки за тези инструменти, които са необходими, това да става с делегирани актове. Това е неприемливо. Абсолютно сте права. Трябва да го кажем ясно. В съвета явно подхода е същия. Дали ще стане с приложение към общия регламент, не знам точно, за да не става пък много сложно. Така ли, че трябва да се реформулира, така че за нас това да бъде изписано. Но съгласен съм с това. Има някои изменения за синергията. Това е изключително важно. И по общия регламент сте го направили в първо изменение. Тук има много добри възможности. Всяка държава, както казахте вие, трябва да направи тези договори за, кон... за партньорство. И това трябва да стане на базата на специализацията на регионите. Трябва да имаме повече фокусирани проекти, по-голяма целенасоченост и в регионалната политика да влязат нези проекти, които са с отлично качество, но не могат да бъдат финансирани по програма Хоризонт. Няма средства, например. Така че първото ви изменение е хубаво. Трябва да видим а, само формулировката, може би малко трябва да се изчисти. След това упростяване има възможност да се използват а, средства от а, различни фондове. Това е многофондов подход, много различен от а, този в предходния програмен период, където имаше един проект, един фонд. Така че от една страна има упростяване и може би ще бъде по-лесно по този начин да се включват а, а, други проекти за основни научни изследвания от програмата Хоризонт иновации, регионалния фонд и така нататък. След това, по отношение на изключването на големите фирми. Това е лудост. Ако говорим за кластър от фирми, това не са само малки фирми. Второ изменение много ми харесва – Нека да не изключваме големите фирми. Те са голям двигател в отделните региони, така че тяхната роля не трябва да бъде е, пренебрегвана. Не искам да говоря прекалено дълго, разбира се. Приключвам. Е, може би малко по-късно ще се занимаем в дебата с някои от другите въпроси. Например, в регионалния фонд не е включена инфраструктурата. Не трябва да изключваме инфраструктурата. Комисията ИТРЕ има важен подход тук. Благодаря ви за работата. Благодаря. И аз благодаря колегата Енчи. Um, благодаря. Искам да поздравя Патриция за работата, за работата по доклада. Много ти благодаря за извършеното от теб. Не искам да повтарям вече казаното. Само нещо конкретно. Изменение 3. Приветствам предложението на Патриция и използването на кохезионните фондове да отиде и към сградния жилищния фонд. Особено за саниране на сгради и за ползване на ВИ. Това е една отлична възможност да дадем роля на Европейския съюз за постигане на целите ни за намаляване на емисиите с 20%. И не само посредством данъчно облагане или либерализация на пазарите, които винаги ощетяват най-бедните. Такава мярка ще бъде от голяма полза за гражданите, а така системата ще стане по-гъвкава. Това е много важно, имайки предвид колко различни са нашите райони. Ако се приеме обаче, това може да има разпръскващ ефект за средствата на Кохезионния фонд, което е против една от основните цели на предложението на комисията. Ще имаме много възможности да говорим за този доклад. Благодаря колегата Мазейско Ковен. Hvala lepa, predsednica. In честит... Благодаря, госпожо председател. Поздравления за отлично свършената работа Наистина, това е една доста комплексна сфера, особено като имаме предвид, кои ще ползват тези фондове бъдещето, а именно фирмите. И наистина трябва да се опростява. Това е лозунга, който стои пред нас. И Именно за това в миналото не можахме пълноценно да се възползваме от много от инструментите, защото не беше извършено това опростяване. Освен това, не трябва да говорим само за средните и малки предприятия, не трябва да забравяме и големите предприятия. Става дума за важен ресурс за хората, които работят в тази сфера. Благодаря сега колегата Елмер. Искам да се представя, тъй като се връщам в тази комисия като заместник, след като доста години не бях тук. Аз съм член на е СД, и се занимавам с енергетика и индустрия и съм от независимата партия на Обединеното кралство. Имам един конкретен въпрос. Забелязах, че докладчика заяви, че 20% от фондовете за научни изследвания трябва да отидат за ВИ. Зная, че някои колеги се безпокоят от емисиите на со 2 що се отнася до климатичните изменения. Ако обаче се притеснявам от емисиите на со 2 не трябва ли да подкрепяме всички технологии, които са нисковъглеродни, а не само възобновимите или веи. В този случай ще включим и атомната енергия, защото тя е нисковъглеродна технология. Благодаря. Комисията ще се изкаже ли? Uh, Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за нейните изменения и за работата й. Съвсем накратко, зная, че има ограничения във времето. С удоволствие ще обсъдим подробно всички тези въпроси, ако те са полезни за вас. Но искам да кажа няколко неща първо. Изключително важни са становищата на вашата комисия, защото ние предлагаме 80% от регионалния фонд, да бъдат запазени за новаторство, научно-изследователска дейност на отдалечените райони и 50 за бедните райони. Така че това са много средства, както каза докладчика. Те наистина са съсредоточени върху тези райони. Три-четири основни а, неща искам да кажа. Първо, изписването на текста. Има много случаи, в които докладчика предлага допълнителни подробности да бъдат включени и по-специално в конкретните регламенти за конкретните фондове. Не смятаме, че това е много полезно, защото начинът по който ние сме формулирали инвестиционните приоритети, те са общи инвестиционни приоритети, за да има гъвкаво, защото ако прекалено много подребности има, то тогава ще изключим определени оператори. Затова помислете по въпроса. След това възниква въпроса за различните видове ограничения в регламентите. В различни случаи тук, може би първоначалният ни текст не е бил перфектен и може да бъде подобрен. Е, вие можете да кажете как ще стане това. Що с нас до големите предприятия? Европейската комисия не възнамерява да ги изключи от възможността за получаване на подкрепа. Не, искаме да насочим подкрепата към големите в две сфери. Първо, научно-изследователската дейност и енергийната ефективност. Опитът с настоящия подход а, показва, че и големите са получавали подкрепа. Всички въз... са имали възможност а, за финансиране и това изведнъж доведе до недобро използване на средствата. Така че ние не сме против това да се финансират големите. Не, просто искаме да има по-целенасочена подкрепа на големите в бъдеще, за да се постигнат нашите цели, що се отнася до научните изследвания, енергийната ефективност и така нататък. Сега искам да кажа няколко думи за енергийната ефективност в жилищния фонд. Подкрепяме идеята фондовете да се разходват за постигане на целите, що се отнася до енергийната ефективност, да възобновените енергийни източници, битовите условия също са много важни за постигане на това, но не смятаме, че е необходимо Кохезионния фонд, който има други цели, да се отваря за това, защото по регионалния фонд има възможност за финансиране на такива проекти. Е, в жилищното строителство проектите трябва да бъдат по регионалния фонд. Убедете ни, че няма достатъчно средства по този фонд и тогава ще видим дали можем да ги включим в кохезионния. Сега, координацията. Добре, че подкрепяте координацията, синергията. Браво! Това сме го записали и в документа. И накрая договорите за партньорство. Идеята тук е, че това е едно споразумение между Европейската комисия и едно партньорство в държавата членка. Така че това, което сме предложили, играе изключително важна роля. И с това приключвам. Грация. 30... Благодаря. 30 секунди на колегата, който иска да направи бележка, подобно на колегата Гебелс преди малко. Е, наистина 30 секунди, наистина. Исках да задам един въпрос. Е, има нещо много важно, което трябва да се каже на госпожа Тоя. Много трябва да внимаваме да има съвместимост между различните интервенции на европейските фондове. Те трябва да бъдат съвместими с другите фондове. Аз, например, имах проблеми енергийната ефективност да съчетае с един друг, защото беше несъчетаемо с структурните фондове. Така че много трябва да се внимава, когато има такава невъзможност за съчетаване. Иначе е, едни добри проекти няма да могат да бъдат използвани. Трябва да има и рационализация. Така, това бяха двата момента, които исках да спомена. Това са двата въпроса. Много се извинявам, трябваше да изляза и затова сега се връщам. Добре, благодаря. Колега, следващия колега. Eh, tack så mycket, fru ordförande, för att jag fick ordet. Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, че е изключително важно да се възползваме от структурните фондове е, в името на енергийната ефективност. И тук не става дума единствено за е, битовото потребление, за жилищния фонд, а и за обществените сгради, е, за е, чието привеждане в състояние на енергийна ефективност се натъква на сериозни затруднения от финансов характер в доста държави членки. А що се отнася до жилищата, не бива да забравяме и тях. Структурните фондове фактически трябва да обхванат и е, двата вида сграден фонд. Да, благодаря. Извинявам се на колегите, които желаят да вземат думата, но комисарят е вече тук. Прочим, 16.30 е, госпожо. Той е Пет минути за заключение. Е, извинявайте, госпожо комисар, ще трябва да изчакате още пет минутки.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 It's a pleasure to be with you, uh, Madame le Président, and um, in those days, um, no political... За мен е удоволствие да бъда тук, госпожо председател. В наше време е, нито един политически разговор не може да подмине въпроса за економиката. Е, фактите са впечатляващи. Електронната економика, впрочем, е вече по-голяма от белгийската е, в реално изражение расте по-бързо от китайската, на стойност е стотици е, милиарди евро, след няколко години може да възлезе на около 5% от БВП. Към 2015 година е, разходите, потреблението в количество, в стойностно изражение в е, интернет може да възлезе на 10% от цялото потребление. Е, а тази електронната търговия е, е средство за, за иновации, е, за едно економическо оживление с поява на нова заетост. Бъдеще ще има все повече и повече цифрови приложения, все повече и повече електронни услуги, от по-ефтин достъп до електронни ресурси в така наречения облак – до достъп до здравеопазване по електронен път, но, госпожо председател, само ако отделим необходимото ресурсно обезпечаване, ако направим така, че Европа да бъде готова да реализира цифровия преход. И то сега. В противен случай няма да можем да поженем ползата и ще разочароваме очакванията и на утрешната економика, а и на идните поколения. Необходими са три неща, най-вече. Първо, нормативна уредба, която дава възможност за разрастването на един динамичен, единен цифров пазар. Така че потребители и търговци да не трябва повече да преодоляват а, е, а, е, всякакви препятствия, високи разходи, невероятно а, е, високи а, такси за ползване на цифрови мрежи в чужбина, е, така налечения роуминг. Впрочем, госпожо председател, трябва да благодаря на Ангелика Ниблер за подкрепата за първоначалното споразумение. Нормативният пакет, който сме внесли от името на комисията, е, ще е, насърчи конкуренцията, ще намали цените, ще стимулира единия цифров пазар. И аз с нетърпение очаквам дискусията насрочена за 9 май. И отново се връщам на въпроса за ресурсното обезпечаване. Тоест, за цифровия пазар е необходимо едно богато електронно съдържание. Хората в Европа вече се отнасят много чувствително към електронното съдържание и към уредбата на това електронно съдържание и дори излизат да протестират по улиците на Европа. И ние трябва да удовлетворим техните очаквания. И колегата комисар е, Мишел Барне продължава да работи по нормативната уредба на авторското право в интернет. Нашето нормативно предложение вече върви в посока към, към отвореност. Съжалявам, госпожо председател, че внесените изменения и допълнения драстично е, накърняват най-прогресивните елементи от предложението на комисията. Е, в частност, е, имам предвид варианта стопанско ползване или ползване с търговска цел. Ще пропуснем сериозна възможност тук. Е, текстът трябва да бъде пределно ясен, в смисъл, че е, доставчиците на обществени услуги следва да имат възможност да реализират необходимите за продължаване на дейността си приходи, в това число чрез е, държавно-частни партньорства. Да, да вземем самата държавна администрация, да започнем от самите себе си. Пазарът, основан на свободно достъпна информация, вече е на стойност десетки милиарди евро. И нашите нормативни проекти за е, информацията в държавния сектор, ще отприщят този потенциал, ще дадат възможност за реализирането на нови социални приложения, ще засилят демократичния контрол на обществото, ще обезпечат самия политически процес. И аз сериозно разчитам на подкрепата на парламент. Освен това, до лятото е, ще излезем с е, предложение на акт за електронна самоличност, контрол на електронната самоличност и електронен подпис. За първ път ще се стигне до общо европейско взаимно признаване на електронната самоличност и подписи. И на второ място, електронният подпис, различните системи за електронен подпис трябва да постигнат по-голяма степен на оперативна съвместимост, това число на мобилни устройства – и на трето място, свързаните с това услуги е, за е, маркиране по време, е, на доставка и така нататък. Така ще се създадат нови пазарни възможности. А на държавната администрация възможността да реализира економии. И още нещо. Тук трябва да отворим обятията си, така да се каже, за най-новото. Когато разговаряхме тук миналата година, вашата комисия с основание е, изтъкна като приоритет системата на облака. Разбира се, е, за това се нуждаем от е, охрана на информацията. Аз вече обявих по-рано тази година партньорство в рамките на Европа в областта на е, ползването на компютърни ресурси в облак. And expand market opportunities. We will launch this partnership uh, this year. Партньорството предстои да започне работата си. Разговаряме с това число Япония, Съединените щати. Така че не само Европа, а и другаде по света да се работи възоснова на същите принципи. Необходима ни е и мрежова инфраструктура. Що се отнася до радиочастотния спектър, аз съм много удовлетворен от това, че вече постигнахме съгласие по една амбициозна политическа програма. Благодаря ви на вас, особено господин Хокмарк. Но радиочастотния спектър не е достатъчен. Е, необходим ни е също така и фиксиран стационарен високоскоростен интернет. Обемът на трафика по интернет се удвоява веднъж на 2-3 години. Значи, честотен потенциал е необходим и те първа ще бъде необходим. И ако не отприщим този потенциал, няма да можем да дадем зелена светлина на новите приложения по-широкото разпространяване на високоскоростния интернет може да допринесе за до 1,5% ръст, допълнителен ръст на БВП. Ако не искаме да допуснем част от Европа да остане черно петно на картата на високоскоростния интернет, трябва да работим по предложението Connecting Europe свързането на Европа. Combined with grants to rural and underdeveloped areas, we could build a network така можем да изградим една мрежова инфраструктура за взаимосвързан и конкурентоспособен континент Европа. От това ще излече полза и електронното правителство, разбира се, и то през граница, което е особено важно – за гражданите и стопанските дейци, които пътуват и търгуват в рамките на единния европейски пазар. Всичко това се нуждае от вашата подкрепа. И разбира се, от подкрепата на вашите колеги в бюджетната комисия. Аз се стремя също към това да се намали себестойността на капиталовложенията във високоскоростния интернет и се радвам, че на пролетното си заседание Европейския съвет ме подкрепи. До 30% могат да бъдат економисани чрез координирани действия, чрез поделено ползване на инфраструктурата, чрез единни разрешителни режими – По-нататък, научно-изследователската дейност в областта на информационните и съобщителните технологии, да не забравяме и тях. Тези технологии биха могли е, да способстват за намирането на решения на, на предизвикателства от изменението на климата до е, застаряването на населението огромен е потенциала. И аз е, убедено се надявам, че ще подкрепите нашето предложение под наслов Хоризонт 2020. И на трето място ние е необходим човешки капитал. Съвсем скоро 90% от работните места ще се нуждаят от така наречените цифрови умения. До ден днешен обаче 25% от активното население в Европа никога не е ползвало интернет. Не, е, не е достатъчен броят на висшите специалисти в областта на информационни и съобщителните технологии. Преди две седмици, госпожа председател, бях на посещение в Рим и имах много интересни разговори с трима италиански министри, които работят в тази област и трябваше откровено да споделя пред тях, че задачата им далеч няма да бъде лесна, тъй като 41% от италианското население така и не познава интернет. После като говорим за, безработи... за безработицата сред младежите, относителният идеал е крайно неприемлив. Не можем да се отнасяме така към младежите. Нека разчитаме на тяхното огромно предимство да бъдат, така да се каже, местни жители в цифровата държава. Нека се възползваме от тези техни умения, от този потенциал. Е, и аз работя с колегите си в комисията е, за това. Е, председателят на комисията Барозо и аз заедно поискахме от всички държави членки да определят цифров застъпник, който да работи за разпространяването, популяризирането на цифровите умения. Each country needs a dynamic individual dedicated to this task. And someone with... Всяка страна се нуждае от такъв активен е, представител, посветен на задачата, човек ползващ се, разбира се, с необходимия авторитет, да хвърли мост между държавния и частния сектор – вероятно, всеки от вас в съответната държава членка познава такъв подходящ човек. Посочете го на вниманието на, на, на държавните институции. До сега имаме седмина кандидати от седем държави членки. Очаквам останалите да излъчат своите кандидатури на 11 юни е, е насрочена вече среща на всички цифрови застъпници. На тази първа среща ще, ще се опознаят те, ще, ще започнат да е, работят заедно. И това ще бъде един мощен е, е, ресурс. Това за мен ще бъде един елитен екип – всеки от членовете, на който ще може да приспособява общоевропейските инициативи към националната специфика, така че да не бъде еднопосочен този така наречен прословут брюкселски диктат цифровата технология, цифровата епоха да се развива благодарение на двупосочните усилия на Брюксел и на държавите членки. Миналата година вие също посочихте, че приоритет е сигурността в мрежовото пространство. Напълно основателно. Няма смисъл от мрежови комуникации, ако информацията не се охранява, ако достъпът не се е, контролира. Е, и това, е, особено, що се отнася до онези е, много и много европейци, които никога не са е, посещавали е, електронното пространство, някои от тях, вероятно, поради опасения от нарушаване на личната им неприкосновеност, за което получи красноречиво потвържение съвсем скоро в собствената си страна, в Холандия. Стотици хиляди бяха засегнати от непозволен достъп до електронните е, мрежи, понякога с е, сериозна вреда за потребителите. Проблемът е наистина сериозен още днес, но какво ще бъде след няколко години? Е, предвид главоломното е, разрастване на, на, на мрежите, е, обезпечаващи здравеопазването, стопанската дейност, комуникациите с най-отдалечените места, какво ще стане тогава, ако някой реши да посегне на мрежовото пространство? Кибернетичните атаки ще стават все по-сериозни и участниците в електронната мрежа трябва да разполагат с всички средства за противодействие. Ние сме приели, и ще излезем, прочем, с трета стратегия за сигурността в интернет. Ще включим там предложения за екипи за бързо реагиране, за стимулиране на частния сектор да повиши нивото на сигурност и така нататък. И аз очаквам с интерес да разискваме по тези въпроси на 21-22 юни на поредното заседание на Цифровата асамблея. Много се радвам, госпожо председател, че тази година цифровата асамблея ще бъде наистина междуинституционална проява с участието на парламента, на Социално-економическия комитет, на Комитета на регионите и на Европейската комисия. И още днес бих искала да ви благодаря, да благодаря на администрацията на парламента за организационното съдействие. Така ще стигнем до средносрочния преглед на цифровата програма, който предстои тази есен – своеобразна равносметка на извършеното. Госпожи и господа, навсякъде в Европа, във всички страни, на, на всички равнища на управление, държавите членки реализират стратегии за конкурентоспособност. И ние трябва да им покажем, че Европейският съюз играе своята роля за растежа, за заетостта и за повишаване ефективността на държавния сектор, от която всички така се нуждаем. Трябва да влагаме средства в информационните и съобщителните технологии сега, днес. Така че в бъдеще, когато едно малко предприятие тръгне да се разраства или пък едно голямо предприятие желая да се установи тук или там, то да разчита на високоскоростен интернет, на е, е, високо квалифицирани специалисти, е, до сигурна инфраструктура. И когато стопанските дейци зададат тези въпроси, ние трябва да направим така, че те да получат правилни, удовлетворяващи ги отговори. Благодаря. Благодаря. Веднага давам думата на координаторите по 3 минути. Колегата Дел Кастио. Eh, благодаря много. Госпожо председател. Благодаря ви много, госпожо Круз. Е, наистина, благодаря ви много за това, че сте е, тук е, в нашата комисия. От две години и половина вече изпълняваме нашата роля, сме в средата на мандата. И това е един символичен момент в този контекст. Искам да ви кажа следното. Става дума за структуриран диалог между вашата генерална дирекция, диалог с вас и нашата комисия. Наистина, безкрайно полезни бяха тези две години и половина. Нашата комисия установи колко сме близки с вас и на 21-22 юни ще се проведе а, заседание за цифровите технологии, което отново ще докаже тясното ни сътрудничество. Вие подчертахте също това сътрудничество, споделянето на еднакви ценности и ние обсъждахме съвместно много важни теми. И сега, по средата на нашия мандат, наистина равносметката е положителна. Във вашето изказване споменахте различни аспекти, но пропуснахте нещо. Що се отнася до Международната конференция за международните далеко съобщения, през декември ще се проведе тази среща. Трябва да се преразгледат международните текстове, които регулират тази сфера на дейност. Миналата година имахме възможност да се срещнем в Найроби и установихме две различни позиции, що се отнася до управлението на интернет не става дума за подход отдолу нагоре, а за многосекторния характер на управлението на интернет. Или, както предлагат Русия и Китай, да се възприеме един правителствен подход. В Женева ще се изправим пред същия проблем. От една страна ще се изправят Русия и Китай, а от другата страна САЩ и Европейския съюз. И на трето място Бразилия. Бразилия, чийто подход е по-близък до този на Китай и Русия, но може да се доближи и до САЩ и Европейския съюз. Бразилия и Латинска Америка – би е, следвало да участват на заседанието през октомври. Впрочем, е, имаше делегация, която посети Бразилия, делегация от нашата комисия, посети Бразилия при 2-3 седмици. Всичко това посочва, подчертава значимостта на темата. Какво е състоянието към днешна дата? Това е моят въпрос. И каква ще бъде ролята на комисията тук? Що се отнася а, до съобщенията в облак, това наистина е нещо много важно. Това е въпрос, свързан с конкурентоспособността и елемент, е, който развива е, единния цифров пазар. Ще направи ли предложение комисията за юни месец? А ако имате подобни намерения, бихте ли ни казали няколко думи? Благодаря, госпожа Цекал. Кута. Искам да ви благодаря за представенето, което направихте. По съдържанието също така исках да кажа няколко думи за инициативата на Европейската комисия, за това, че ще има събиране по отношение на цифровия дневен ред през юни. Миналата година това заседание беше много интересно и тази година с новите предизвикателства Срещата най-вероятно ще бъде изключително интересна отново. Искам а, да задам един въпрос а, на госпожа комисаря. Имате ли представа кога пакета за електронния подпис може да бъде очакван? Мятам, че това е нещо много важно, пък и трябва да се разгледа в спешен порядък. Изключително важно е Европейският съюз да приеме една система, която да признава електронните подписи в трансграничен план и да има електронна идентичност. Казвам всичко това, тъй като има различни методи за електронно управление, разработени от държавите членки, Обикновено те обаче са системи разработвани само в национален план. Дори имат различни нива на сигурност за различните услуги, които се предоставят. Затова е много трудно някои услуги да бъдат ползвани, ако се намираш в друга държава членка, да речем, ако живееш в друга страна, няма как да използваш тези електронни услуги, които а, са национални услуги за теб. Някои имат нужда от електронен подпис, други нямат. Затова е важно да получим едно предложение за електронния подпис от Европейската комисия. Трябва да се създаде такава възможност за трансгранично валидиране на документи. Това би допринесло за това Европейския съюз да стане лидер в използването на електронни подписи. След това услугите в облак. Искам да ви поздравя за усилията в тази посока. Смятам, че ни е необходима стратегия за услугите в облак или работата в облак. Дори и план за действие е необходим, не само стратегия – този план за действие трябва да включва поне следните елементи. Стандарти за сигурност, защита на данните, управление на данните, собственост на данните, договори за услуги, споразумения за ползвателите, които да задават общи правила на европейско ниво за финансовите ресурси и за това как държавите членки могат да улеснят използването на облаци. След това Connecting Europe 9,5 милиарда евро ще отидат за електронно управление, което да може да се използва във всички държави членки и да има оперативна съвместимост. Това се отнася за широколентовия обхват. Това ни е необходимо, за да имаме единен цифров пазар. И накрая имаме нужда от национални и европейски политики, за да може млади жени да учат и къте, тъй като има голям потенциал, който не е използван. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор. Hej! Ehm, först skulle jag vilja tacka kommissionären för att... Благодаря. Благодаря на госпожа комисаря за това, че отдели време да обсъжда тези въпроси с нас в нашата комисия. Вие е, споменахте за ограниченията и изключенията, свързани с авторското право. Искам да знам докъде са стигнали е, нещата. Смятате ли, че подобни ограничения или, е, или изключения е, се прилагат? Е, по отношение на стратегия, свързана с сигурността на мрежите, искам да знам в каква степен вашата стратегия ще включи мерките и изискванията на частния сектор? Както знаете, частният сектор притежава по-голямата част на компютърната инфраструктура, която се използва по настоящен Благодаря ви. Благодаря, колегата Форд. Thank you. And Commissioner, I'd like to thank you for championing благодаря ви, госпожо комисар, за това, че вие всъщност сте застъпник на цифровия пазар сред застъпниците, които търсите. Две неща ме тревожат. Аз съм говорила е, е, по този въпрос и по-рано. Е, е, значи, на лице е цифровото разделение, цифровата пропаст, което означава економическа пропаст, економическо разделение. И аз ви благодаря в тази връзка за усилията, които полагате е, за освобождаване на е, радиочастотния спектър, е, за да бъдат обхванати и крайно отдалечените райони. Но все още има наистина черни петна на картата. От друга страна обаче е необходимо да се мобилизира потребителско търсене, за да се е, насърчи инвеститора. И в моя избирателен район има е, такъв е, опит. Събират се потенциални потребители предварително. Впрочем, благодаря ви за това, че дадохте възможност за високоскоростен интернет в Норфък в Великобритания. Много може да се направи, наистина аз съм съгласна с казаното от вас за намаляване себестойността на вложенията, чрез общо ползване на инфраструктурата. Разбира се, в условията на партньорски взаимоотношения между държавата и частния сектор. on, invest, on rules on we are putting up extra costs, extra barriers. Обаче, Казвала съм и друг път. Аз съм член и на Комисията по економическата политика. Там работим за банковото законодателство и аз предложих е, капиталовите изисквания за банките да бъдат съответно намалени е, при капиталовложения в дългосрочна трайна инфраструктура, в това число е, съобщителна и, и информационна техника, имайки предвид, че това са още повече по-низкорискови капиталовложения за банките. Е, опасявам се всъщност, че регламентирайки инвестиционната е, дейност от друга страна, ние поставяме нови препятствия. Е, законодателството за състоятелността също е от значение. И госпожа комисар, вие би трябвало да обърнете внимание на нормативната дейност, която се прави в други е, е, е, ресори, тъй като ползата от нормативните мерки, които се приемат в инвестиционната област по-настоящем, обхваща само висококласните капиталовложения. А капиталовложенията в съобщителни и информационни мрежи обикновенно са клас 3 пъти Б. Поначало в областта на финансовите услуги е, много се прави, за да се увеличат фактически разходите е, за стопанските дейци, е, което косвено възпрепятства цифровите технологии. Да, нека, казва сега председателката, да изслушаме госпожа комисаря. След това ще проведем втори кръг изказване. Благодаря ви. Така ще навляза в подробности. Напълно съм съгласна с Пилар за сътрудничеството. Благодаря, че парламентът говори за отличното ни сътрудничество, за това, че смята сътрудничеството за наистина резултатно. И това е съвсем ясно и по активността ви. Всички политически партии имат своите становища, но важното е, че всички имат позиция. И позицията е ясна. Много се радвам, че всички искат нещата да се случат по-бързо и че всички участваме в промяната в Европа на различните пазари. Казвам го често. Пак ще кажа, в сравнение с предишния ми мандат, тогава наистина беше още по-предизвикателна темата, така си мислех, но сега си мисля, че предизвикателството се е превърнало в още по-голямо такова. Правилата на играта трябва да се следват. Трябва да създаваме работни места, да сме близо до живота на хората. Има огромен потенциал, който може да се използва, имайки предвид и кризата. Сега е напълно неприемливо при мен да има за мен да има такава висока младежка безработица. Трябва да се възползваме от възможностите, които ни предлага цифровия дневен ред, за да работим заедно. Парламента, съвета, Европейската комисия, за да вървим напред. Сега по двата въпроса, споменати от Пилар. Форумът за интернет управление отговаря на изискванията. Вие присъствахте на конференцията в Тунис. И този форум не трябва да променя естеството си е, като една възможност да се чуят различни страни. Той е незадължителен характер, но той трябва да се опита и да се наложи. Така че съм а, напълно съгласна. Има нужда от задълбочена дискусия по различни въпроси, свързани с интернет управлението. И аз предложих един договор, който да ръководи развитието на интернет. И мисля, че това е една смислена идея. Благодаря на парламента и най-вече на вашата комисия за отличното сътрудничество. И 24 януари за първи път се срещнахме, за да говорим тази тема след няколко дни. Следващото ни заседание. Много се радвам, че заедно представляваме Европейския съюз по време на междуправителствената конференция. През септември ще отида в Бразилия и се надявам да мога да се възползвам от тази възможност да, да работим заедно. Надявам се да отидем заедно там, а не аз преди вас или вие преди мен. След това госпожа Тикао тя си тръгна. Тя ще получи отговор, разбира се. Тя говори за електронния подпис. В края на едния месец ще изляза с а, своето предложение за преразглеждане на директивата за електронен подпис и взаимното признаване на документи е, за идентичност. Идеята е да има оперативна съвместимост и в трансграничен план. Други въпроси също ще бъдат засегнати, като електронните печати, отбелязването на часа, запазване на информация, ще има и публична консултация, която между другото тече. Постоянно получаваме резу... извинете, коментари и е ясно, че спешен план е необходим законодателен акт по този въпрос. Сега по отношение на Connecting Europe, това е един от най-новаторските моменти в нашето предложение. Не става дума само за широколентови обхват, това го казах. Става дума и за инфраструктурни услуги, като Рубяна и програмата Safer Internet. Става дума за модернизиране на економиката, увеличаване на доброто ползване на бюджета. Пазарите имат нужда от стимули, за да инвестират. И точно тук ние сме се съсредоточили върху селските райони и възможности за развитие там. Не може инвеститори да направят своите инвестиции без да имат някаква сигурност. За осиротелите творби сега господин Бърние се занимава с едно предложение за авторското право и идеята е да се създаде една правна рамка, която да ни даде възможност да цифровизираме тези творби и да ги предоставим онлайн. Това е задължително, но без правна сигурност различни организации не искат да предоставят своите творби и така цели векове липсват в цифровизацията на творбите. Намаляване на разходите по широколентови обхват. Интересни идеи споменахте. Записах си ги. Ще ги обсъдя с екипа си. Най-вече колегата, който се занимава по-конкретно с тази тема. Що се отнася до намаляването на разходите, ще започнат публични консултации, ще се направи оценка на въздействието и в бъдеще ще има инициатива на Европейския съюз към края на годината. Искаме по-добре да се използва съществуващата инфраструктура, да има по-добра координация на новите инфраструктури и по-голямо упростяване и прозрачност при предоставянето на разрешителни. Използването на структурните фондове сега. Подкрепата за по- бърз интернет се промени и сега ще подкрепяме инфраструктура в по-слабо развитите райони и извън тези 50%, които отиват за новаторство за малките и средни предприятия и нисковъглеродната економика. Не може да бъде финансирана инфраструктура в по-развити райони и райони в преход – Наистина, ето, съсредоточили сме се върху развитието на селските райони. Точно там може да се усетят нашите инструменти по структурните фондове. Благодаря ви. Грация. Секундо джиро. Благодаря. Втори кръг изказвания. Записали са се няколко няколко колеги. Много ви моля до две минути. Колегата Мерки се първа. Е, Благодаря много, госпожо председател. Благодаря много, госпожо комисар, за вашето присъствие сред нас и за вашето изказване. Наистина, когато говорим за пазари, за пазар, трябва да виждаме е, този пазар е, по отношение на правителството и е, неговото участие. Но смятам, че ние по този въпрос не споделяме вашето гледаще, госпожо комисар. да, наистина трябва да се прекрати скъпия роуминг – и да се коригира пазарът. Но не смятам, че трябва да се стигне до е, нула като цена на тази услуга. Така че наистина налага се интервенция, но в определени е, граници. Е, що се отнася до услугите е, в облак, аз съм съгласна с колегата Цикъл. Трябва да засилим е, сигурността на дематериализираната компютризация. Защото непрекъснато има изтичане на информация в различни и то чувствителни сфери, здравеопазване, например. Трябва да се мисли по нови технологии и да видим какво може да се реши в рамките на пазара и кое не. По отношение на кабелните услуги, преди известно време се взе решение от Европейската комисия за либерализиране на тези услуги, но това не е факт в Холандия. беше отменен закон от съдебната власт и беше взето решение, че тези услуги няма да се отворят в Холандия. Какво мислите вие по този въпрос? Какво мислите за въздействието на тези разпоредби. По отношение на No Disconnecting Strategy беше бяхте назначили Е, лице, което да, отговоря, е, да отговаря за е, тези услуги, но как продължава да се наблюдава прекъсване на интернет излъчването. Благодаря сега госпожа Ниблер. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз също благодаря на госпожа комисаря за нейното посещение и за този диалог, който осъществяваме с нея днес. Три въпроса имам. Първо, от няколко месеца насам в няколко комисии на парламента се обсъждат въпроси свързани с акта. От е, две или три години обсъждаме тези въпроси, беше прията резолюция неодавна. И тази седмица в нашата комисия ще се гласува постановище, свързано с акта. Така или иначе, дискусията продължава в различни комисии и знам, е, че е, Комисията е отправила преюдициално запитване до Европейския съд, който трябва да разгледа сега споразумението акта. Всъщност аз искам да чуя какво е вашето лично мнение по това споразумение. Защото а, вие отговаряте за програмата за цифровите технологии, и наистина бихме искали да сме наясно с положителните и отрицателните страни на това споразумение. Има в нашата комисия изготвено становище по този въпрос. Акта би трябвало да засили, да подсили европейската индустриална дейност, но това споразумение би препятствало и дигитализацията на услугите. И наистина има противоречия между това споразумение и това, което вие казахте. Така че като комисар, е, какво е вашето лично мнение? Втори въпрос. Имаше антидъмпингови процедури по някои е, производители, е, Apple, Facebook също така, е, мрежите. Някои от жалбите бяха свързани с гарантиране на неутралитета на мрежите, но има и производства, свързани с доминиращо монополно положение. Докъде са стигнали нещата, това ми е въпрос. По отношение на цифровия дневен ред, каква е ролята на европейските оператори? Знам, че европейците в тази сфера доста трудно могат да догонят САЩ. И въпросът ми е какво е положението в Европа? Как може да се насърчават тези услуги в облак? Как да се натрупа по-голям опит? И имам предвид по-специално интернет услугите за много, за голяма част от средните и малки предприятия в Европейския съюз, на територията на Европа. Така че да не се налагат винаги извън европейски правила. Благодаря ви. Господин Прод има думата. Благодаря ви. Аз смятам, че тези инфраструктури ще бъдат изключително важни за устойчивостта. имаме потребност да намалим потреблението на природни ресурси. И това би било един огромен потенциал, който се предлага от ИКТ. Тоест, една възможност да се деметериализират различни дейности. Парадоксът е, че по-настоящем имаме най-различни мрежи, които са безплатни, но те се основават на възможността да се получава информация за навиците на потребителите. И всъщност винаги се насърчава още по-голямо потребление на природни ресурси. Проблема е и да се използва съдържанието, да се изучат формите, съдържанието, да се дадат стимули за създаване на съдържание, което да е насочено към растежа на човека, т.е. да даде възможност на човека да се осъзнае, да расте и това наистина показва колко е необходимо да се дематериализира обществото. Това е изключително важна част от работата ни. Каза го и колегата Меркис за различните начини на работа, създаването на европейски мрежи и да не се говори вече за роуминг. Тоест, защото думата роуминг означава, че не сме станали всички европейци си. Колегата Ланген има думата. Имате думата, господин Ланген. Благодаря. Един кратък въпрос имам. Колегите вече го зададаха. Всъщност колегата искаше да го зададе, тя се връща. Искам да разбера какво се случва по отношение с договора и временните резултати от мандата, който дадахте на господин фон Гутенберг. След това имаме въпрос за акта. В Европейската комисия има ли някакви съмнения по отношение подписването или е единодушно сте го приели подписването на този документ от страна на Европейската комисия, имайки предвид критиките, които бяха отправени към акта до момента? Това е много важно за нас, защото трябва да сме сигурни, че ако комисията вземе предвид всичките тези недоволства или тревоги, може би не бива да се забравя и казаното по въпроса. Госпожо комисар, имате думата. Why not starting with the last question? Uh, Ще започна с последния въпрос. Някои от членовете говориха за това. Ще започна с господин Гутенберг. Обясних по-рано, защо се обърнах към него с молба за помощ. Той е компетентен при работата с мрежи. Ние говорим за много деликатен въпрос в стратегията No Disconnect. И аз и Кати Аштън работим заедно в тясно сътрудничество. Тя работи много активно по тази стратегия No Disconnect. Господин фон Гутенберг ще се справи отлично. Много е рано още да се обясни докъде сме стигнали сега. Ние постоянно сме във връзка с а, него. Миналата седмица беше той в Брюксел. И говорихме за това как а, да се справим с въпроса. Арабската пролет не е приключила. Това продължава да е район, който трябва да продължаваме да следим внимателно. Разговаряхме за това какво да се направи. Той използва своята мрежа и нашата мрежа за получаване на информация, на участие. Една част от разходите са покрити. И не след дълго съм убедена, че ще мога да ви дам повече подробности за случващото се. Сирия. Преминавам отвъд арабската пролет, затова ще говоря за Сирия. Сирия е много важна. Няма нужда да обяснявам защо. Там нещата са още по-деликатни. И това, което се опитваме да направим, не е само общи указания за европейския интернет и ИКТ, за да можем да помогнем бизнес операциите и правата на човека ще използваме Европейския инструмент за демокрация, за да подкрепим проекта и заобщо дейностите, които да се борят с киберцензурата и заобщо други права. Преди юни 2012 ще обявим първото финансиране. Ще се възползваме от онази част от правомощите си, които са свързани с тази тема за стратегията No Disconnect. И ще има още една възможност за подаване на проектни предложения. Програмата, свързана с експериментация, ще цели мрежи без точка за контрол – и ще дадем на НПО възможност да избягват цензура и други такива приложения. И след това тези системи ще могат да бъдат дадени на правозащитници. върховният представител също ще участва. Никога не съм съжалявала, че съм се обърнала с молба към господин фон Гутенберг. Той работи отлично. Интернет неутралността. Госпожа Ниблер говори за това. Говорих с Берет. Да, казах му да се свържи с регулаторите на държавите членки. Поисках от тези регулатори различни цифри за свичинг, за тротлинг, за ботлинг. Има забавяне. Очаквам през май месец да ми подадат информация. В средата на май ще дойде информация за практиките по управление на трафика. Важно е да го знаем. Тогава ще обобща информацията и ще преценим как да продължим. По-строги мерки, може би, ще са необходими за конкуренция и за мен е важно това не само да е качествен доклад, но и да има достатъчно количествена част за да знаем нещо повече за как, това как да подходим в бъдеще. Акта. Госпожа Ниблер и господин Ланге говориха за това. Споделям вашите безпокойства и по принцип се притеснявам за законодателство, което би ограничило интернет. Свободният интернет за мен е нещо изключително важно. Иска ми се в тази дискусия да има и дефиниция. Какво означава открит, отворен, свободен интернет? Тоест, това не е нещо, което се подразбира. Но е важно да има дефиниция, за да сме на една и съща вълна. По никакъв начин акта не трябва да уронва този вид интернет, нито пък стабилността, нито пък уникалността на интернет. Неприемливо е за мен, обаче да се засягат правата на творците на медиите, защото те трябва да имат своя шанс да получат заплащане и то справедливо заплащане. Иначе авторите, творците трябва да прекратят дейността си като творци и да търсят друго препитание. Има сайтове, които нарушават авторските права печелят огромни средства на гърба на авторите, тези сайтове трябва да бъдат затворени. И съм убедена, че всички сме на едно мнение по този въпрос. Сега, за правната страна на електронната търговия, от 27 държави членки се прилага този законодателен акт и той им дава възможност да наложат на, доклад, на доставчиците на интернет услуги а, да спират и да проверяват съдържание. Акта няма да провери това. Да промени това, извинете. Трябва да изчакаме Съда на Европейските общности, защото той ще излезе със свое решение. И колегите от комисията се обърнаха към съда. Е, Зададахме въпрос дали акта отговаря на европейските договори, най-вече хартата на основните права на Европейския съюз. Искахме да можем да вземем едно решение на базата на всички факти. Въздействието на акта а, върху парламентите. Оперативната съвместимост. В отговор на господин Проди. Интелигентните мрежи за намаляване на ползването на енергия. Да, това е една възможност. quarter chance is not cloud computing, um, what uh, I announced earlier on. Услугите в облак. Изключителна възможност. Стратегията се подготвя. Надявам се да излезем с такава стратегия през лятото. фокусът не е само върху технологиите. Той е свързан с всички въпроси, които се съдържат. Взели сме предвид и позицията на Европа. Трябва ние да водим парада в услугите в облак. Не казвам, че облака трябва да е европейски. Би било абсурдно но ние трябва да играем водеща роля, що се отнася до услугите в облак, а не да сме след други части на света. По отношение на отворения световен интернет, имах среща с Тим Бенет Ли. Той обеща да съберем всички застъпници на интернет на 11 юни и трябва да обсъдим какво означава отворен вебсайт. И говоряки с него, видях, че се разбираме. Разбира се, всеки има своите нюанси в изказването си, но най-общо казано, всички намират темата за интересна и се движим в една посока. Трябва обаче да пришпорим нещата. Всички всичко друго, което очаквахме да се случи, се случи. Днешната криза, говоря за економическата и финансова криза, прави така, че услугите в облак да станат изключително важни и за МСП, и за отделните лица, но ние трябва да гарантираме безопасност, сигурност, защита на данните там. Това бе споменато. И накрая, ако ми позволите, госпожо председател, говорим за средства, за капиталовложения. Научно-изследователска дейност означава средства. И аз винаги съм казвал, че урязването на този бюджет е най-лошото, защото така следващия период ще бъде по-слаб Трябва да се съсредоточим върху смислените научни изследвания, но не бива да забравяме и огромния растеж, който се очаква на услуги, на приложения, продукти, уреди. Имаме нужда от инфраструктура за тях. Срещата ми с потенциални инвеститори Става ясно също така, че прозрачността и предвидимостта са важни, както и последователността. Всеки път се иска едно и също. Интересуват ни активи, т.е. инфраструктурата, в този случай е актив. Това е нещо смислено. И казвате, можете ли да гарантирате съдържанието и аз им казвам, съдържанието е там, но съдържанието ще се разраства, освен това. Инвеститорите също така питат дали ще бъдем последователни и какво ще стане, ако когато аз вече не съм комисар, нещата се променят. А в един момент аз ще напусна тази длъжност. Разбира се, ние сме на средата на мандата. Продължаваме да работим. Нещата не трябва обаче да се променят. Това питат инвеститорите. Заложено е всичко на карта. На потенциалните инвеститори трябва да дадем чувството, че климатът няма да се промени. Че Инвестициите в тази инфраструктура ще са стабилни. Защото иначе ще има огромен риск те да кажат, а нека да изчакаме тогава. А ние това не можем да си го позволим. Изчакването е невъзможно. Публично-частните партньорства ще го направят възможно и с СЕФ също, така че СЕФ за мен е много важно. И за селските райони, е много важно и затова е важно и парламента да изпрати ясни сигнали, да каже ето това са нашите убеждения, това трябва да се направи. Много ви благодаря за подкрепата и ми се иска да отпратите ясни послания. Е, благодаря от името на всички ни. До нови срещи!